И така, няма да има промени в дневния ред. Преминаваме към първата точка. Изявление на съвета и на комисията за подготовката на заседанието на Европейския съвет. Давам думата на господин Чур от името на съвета. Госпожа Диори. Благодаря, господин председател. Господин Барозо, почитаеми депутати, днес е последната ми възможност да се обърна към парламент от името на съвета. През януари ние обещахме нашето председателство да бъде изключително доброжелателно към парламента и да зачита неговото мнение. Ние сме наясно с последици от Лисабонския договор и за това осъзнахме, Председателят, моля, не дейте да прекъсвате работата ни. Въпросът е изключително важен. Не може да ни пречите на работата. Продължавайте, моля. Да, благодаря. Ние сме наясно с последиците от Лисабонския договор и ние точно за това осъзнавахме, че тясното сътрудничество с Европейския парламент ще бъде от основополагащо значение за успеха на всяко председателство в бъдеще. Европейските граждани искат Европейския съюз да носи конкретни резултати. Те не различават чак толкова много парламента, комисията и съвета. И те са прави. Нашата отговорност е споделена. И за това нашият успех или неуспех също ще бъде общ. Предстоящият Европейски съвет отбелязва края на унгарското председателство. Затова този дебат е една много добра възможност да се отчетем за това какво сме постигнали по редица досията в тясно сътрудничество с парламента. Бих искал да започна с економическата политика. Европейският съвет ще приключи първи европейски семестър. По този начин се объединяват два аспекта от економическото възстановяване. Финансовата стабилност, основана върху фискална консолидация и отразена в програмите за стабилност и сближаване и структурните реформи, насочени към осигуряване на интелигентен, устойчив, социално приобщаващ и създаващ работни места растеж. Благодарение на блестящото сътрудничество между Комисията, съвета и държавите членки при работата им с националните програми за реформи и препоръките, първият европейски семестър траеше точно половин година и нито един ден по-късно. Европейският съвет ще бъде помолен да одобри препоръките, отнасящи се до конкретни страни, одобрени от съвета, нещо, което трябва да бъде отразено от всички държави членки в техните национални решения, свързани с бюджет и структурните реформи. Тук искам да кажа, че в преговорите в рамките на триалога ние включихме европейския семестър, така че Европейският парламент надлежно да бъде информиран за всички промени и събития. Що се отнася до пакта Европлюс, повечето от участващи държави членки поеха ангажименти, представляващи над 100 отделни мерки. Като цяло тези ангажименти представляват една добра стъпка към постигането на целите на пакта, който сега трябва да се изпълнява на национално ниво. Обаче, нивото на амбициите и точните формулировки в тези първоначални ангажименти не са равномерни. При подготовката на следващите ангажименти държав, държавите членки ще трябва да осигурят по-широк обхват и по-конкретен подход, както и повече амбиции. Позволете ми сега да се спра върху пакет от 6 мерки. Няма да говоря подробно за това, защото ще има отделна точка от дневния ред на пленарното заседание. Искам само да ви напомня, че унгарското председателство получи мандат от Европейския съвет да се постигне политическо съгласие с Европейския парламент до края на юни. След това възприемането на общия подход от съвета през март, ние започнахме интензивни преговори с парламента и комисията. И трите институции извършиха огромна работа. Първоначалната позиция на Европейския парламент беше изменена с 2000 предложения. В момента ние успяхме да намалим нерешените въпроси само до един сериозен въпрос и някои чисто технически въпроси. Лично аз съм убедена, че това, което имаме като текст сега, е нещо, което много по-силно и ще позволи много по-успешно да предотвратим бъдещи кризи. Ще информираме председателя на Европейския съвет съответно и по този начин ще се отчетем пред органа, който ни възложи този мандат. Лично аз участвах в много интересни разговори и преговори с много от членовете на този парламент. Бих искала най-искрено да благодаря всички вас за този опит и съвместна работа. Като председателство, което е отворено към парламента, ние се надявам, че резултатите няма да закъснеят. Финансовите пазари, европейския бизнес и е най-важното – нашите европейски съграждани очакват от нас да покажем отговорност, да взимаме решения и да действаме срещу задлъжнилостта, което е основният проблем на нашите економики. И накрая също ние знаем, че проблемът с Гърция също така ще се обсъжда на Европейския съвет. Сега бих искала да се спра върху правосъдието и вътрешните работи. Европейският съвет ще се заеме с стратегически проблеми, свързани с убежището, миграцията и Шенген, възоснова на заключенията на съвета по правосъди, правосъди и вътрешни работи от 9 юни 2011 година. Светлината на най-последните събития Европейският съвет ще обсъди идеи и ще предостави повече политически насоки и сътрудничество в сферата на Шенген. Той също ще обсъди идеи, свързани с възможния предпазен механизъм. Бих искал да подчертая, че доброто функциониране на Шенген изисква държавите членки изцяло да изпълняват правилата и по този начин да засилват взаимното доверие помежду си. Също така, изискването е да има реално действаща система за мониторинг и оценка. Тя трябва също така да бъде актуализирана. Сега бих искал да се спра върху свободното движение на хора. Това е една различна глава от постиженията на европейското право. Обаче, те са неразривно свързани и двете се отнасят към най-видимите и най-широко известните постижения на европейската интеграция. Държавите членки са наясно това. Логиката в основата на Шенген не се е променила. Все по-ефективното управление на външните граници е предварително условие за свободното пътуване в рамките на шенгенското пространство. Както вие знаете, Frontex е най-доброто европейско средство, с което разполагаме в това отношение. Той е жизненно необходим за контрол на външните ни граници. Председателството приветства много положителните резултати от последната среща на триалога. Държавите членки този следобед ще обсъдят резултатите и ние сме оптимисти, че споразумението ще бъде постигнато така че Европейския съвет да го одобри. Що се отнася до европейската политика за убежище, то скорошните събития подложиха на особен натиск тази политика. Затова е необходимо общата европейска система за убежище да бъде финализирана до 2012 година възоснова на високи стандарти за закрила, съчетани с честни и реално действащи процедури, които могат да предотвратят злоупотреба с системата и да позволят бързо проучване на молбите за обежище. Европейският съвет също така ще направи преглед на напредъка по подготовката на плана за усилване на капацитета за управление на миграционните и бежански потоци. Целите са да бъдат разгледани и решени основните причини за незаконната миграция. За това ще разработим партньорство с страните от Южното съседство. Като първа стъпка ще бъде създаден широк структуриран диалог по въпросите на миграцията, мобилността и сигурността. Сега няколко думи за Харватия. Приключването на присъединителните преговори с Харватия е един от основните приоритети на нашето председателство. В резултат от огромните усилия, положени от страна на Харватия, комисията и председателството, заедно с този парламент, ще позволят на Европейския съвет да призове към финализиране на преговорите до края на юни 2011 година. Подписването на договор за присъединяване се предвижда до края на тази година. Тези събития дават нов тласък на европейската перспектива за Западните Балкани. Европейският съвет ще се върне към този въпрос на заседанието си през декември тази година. В този контекст очаква се да бъде приветстван ареста на генерал Младич и изправенето му пред съда в Хага. Сърбия е направила огромна стъпка в посока присъединяването си към Европейския съюз за южното съседство. Европейският съвет очаква да одобри нов подход спрямо съседите на Европейския съюз, който беше съгласуван от съвета по външни отношения през май, в понеделник, извинете. Сред другите въпроси искам да ви информирам, че Европейският съвет – очаква да одобри кандидатурата на господин Марио Драги като следващия директор на Европейската Централна банка. И последно по място, не е по значение, Европейският съвет най-вероятно ще одобри Европейската стратегия за региона на Дунев и рамковите стратегии за интеграция на ромите. По... Дунавската стратегия е насочена към засилването на благоприятните възможности за целия регион като се отчита разнообразието на държавите членки, както и третите страни на Западните Балкани. С рамката за стратегията за ромите, ние ще можем за първ път на европейско ниво да подпомогнем на ромите и да подобрим тяхната ситуация. Благодаря за прекрасния доклад на госпожа Ярока по тази тема и за решението на Европейския парламент, нещо, което много ни помогна за работата ни в съвета. Европа по този начин ще покаже, че наистина Европа има сърце, както го беше казал нашия министр-председател господин Орбан. Господин председател, почитаеми депутати, унгарското председателство избра за свое мото Силна Европа. Позволете ми да изразя надежда, и да съглася с това, което каза президент Бузек. След унгарското председателство Европа е по-силна и по-добра. Благодаря ви най-искрено за вашето сътрудничество през последните 6 месеца. Много ви благодаря. Грация, грация, сеньора Енико. Благодаря, госпожо Дяри. А сега даваме думата на председателя Бароза. Господин председател, Госпожо Дьори, уважаеми дами и господа депутати, Европейски съвет тази седмица има действително доста да натоварен дневен ред. Искам да благодаря на председателството е, за ангажираната работа и да се занимая с някои по-конкретни въпроси, свързани с дневния ред на Европейския съвет. В свое писмо съм очертал кои според мен са най-важните точки в дневния ред на Европейския съвет и искам да ги споделя с вас. В заключение ще направя няколко коментара за Гърция. Този Европейски съвет ще предприеме важни крачки за да гарантира една економическа политика на ниво Европейски съюз, която да е по-ясна и по-ефективна. Първо, ще бъде обсъден на Европейския пакет за економическо управление. Искам да благодаря на парламента за изключително сериозния ангажимент е, и за сериозната работа, която свърши по въпроса и за това, че работи изключително амбициозно. По-късно днес след обед комисаря Рен от името на комисията ще изложи в подробности позицията на комисията по тези изключително важни въпроси. Очаквам парламентът и държавите членки да постигнат съгласие, защото приемането на пакета за управлението е отрешаващо значение, за да можем да реагираме всеобхватно на кризата. Това споразумение е от огромно значение. Много трудно бихме могли да обясним на своите граждани, че когато се опитваме да реагираме на такива сериозни предизвикателства, не е, успяваме да постигнем съгласие по основните елементи на тази реакция. Така че е, това споразумение е необходимо. То ще засили нашите механизми за економическо и, наблюдение и контрол на европейско равнище и ще се погрижи за неустойчивите дефицити и публичен дълг, както и за макроекономическите дисбаланси. Превенцията е по-добра от лечението и за това се вземат а, и мерки, е, за превенция на подобни кризи за в бъдеще. Очаквам също така ръководителите, е, участващи в Европейския съвет, да приемат препоръките, представени от комисията на 7 юни. Тези препоръки се основават на подробен анализ от страна на комисията на плановете на, на държавите членки за устойчиво развитие, създаване на заетост и добро управление на публичните финанси. Тези мерки са а, добре фокусирани и а, са насочени към конкретните предизвикателства. Преговорите течаха изключително интенсивно, но като цяло общия резултат а, показва високи нива на амбиция. Не може а, да използваме ползите на единия пазар, пренебрегвайки обаче факта, че на места економическата политика е изключително безразсъдна. Именно заради това а, настояваме да се спазват препоръките по страни. Новата политика а, изисква колективна отговорност, защото економическото пространство в Европа е много повече от общия сбор на различните ни економики. Европейския съвет трябва да приеме промените в договора, необходими за въвеждане на европейски механизъм за стабилност от 2013 година, с капацитет за подпомагане на държави членки на еврозоната, които се намират в финансови трудности. Този механизъм е ясна демонстрация на нашата амбиция да поддържаме устойчиви публични финанси. Уважаеми дами и господа депутати, през януари комисията представи своето годишно проучване на економическия растеж и настоя за значението на на механизма за стабилност. Тогава към нас отправиха критики но вече е, има съгласие по нашите позиции. Може би можехме да го получим по-рано. Економическия пакет, е, мерките по страни и мерките за стабилност изискват Европа да извлече пуките от кризата и да действа напред. Комисията ще действа изключително решително по всички въпроси, които ще се обсъдят. За да се реагира на економическата криза, трябва всеки един отрасъл да се включи. Много повече от финансовия отрасъл. Не само финансовия отрасъл. Затова комисията излезе с предположение с три основни цели. Първо, преодоляване на фрагментацията на вътрешния пазар на финансови услуги, защото има все повече некоординирани национални данъчни мерки, които се въвеждат. На второ място, финансовият данък изиск, а, е, има за цел да обесърчи спекулативните сделки и на трето място да се гарантира това финансовите институции да участват е, в изплащането на разходите за е, настоящата криза. Високите бонуси, бонуси които все още се изплащат на банкерите и то в банки спасени от е, дънакоплаците, показва, че в банкови отрасъл има огромни количества средства. И затова и банките трябва да допринесат за общественото благо. Втория важен въпрос – миграцията. Особено във връзка с последните събития на юг от Средиземно море, миграцията става важен въпрос за Европейския съвет – Изготвихме пакет в областта на миграцията, където се очертават основни политики за обежището, миграцията и мобилността на граждани на трети страни по един безопасен начин. Миграцията е изключително емоционален въпрос, но искам да настоя пред вас, че комисията няма да приеме каквито и да било опити да се потрони системата на Шенген – Напротив, смятаме, че най-добрият начин да се действа е през европейския подход към миграцията и към свободното движение. Затова са необходими, е необходимо да се управляват много добре външните граници. Трябва да се засили Frontex и да има механизъм за оценка, така че националните гранични органи да работят съвместно ще се приемат решения на европейско равнище а, при трудни ситуации, където външните ни граници са подложени на изключителен и необичаен натиск. Или пък там, където а, дадена държава членка не успява да спази ангажиментите си по защита на границите. Целта е да се избегнат едностранни действия от страна на държавите членки – ако има критични ситуации, могат временно да се въведат вътрешни контроли по границите, но винаги на това решение се взема на ниво Европейски съюз. Много важно е да се засили европейското измерение на системата, за да може държавите членки да не се чувстват принудени да действат едностранно. Очаквам Европейския съвет твърдо да подкрепи този подход, за да може да се финализират предложенията ни и те да постигнат успех. Към пакета за миграцията се предлага, се включва и обща система за обежище, така че търсещите обежище да бъдат третирани равнопоставено навсякъде в Европейски съюз по един и същи начин. Има, стандарт, има предложение за минимални стандарти за приемането на търсещи обежище – и призовавам Европейския съюз да даде своята подкрепа за целия пакет за бежанците, възможно най-бързо в рамките на срока, който е договорен. Европейският съвет ще обсъди въпроса и в съсед... съседните държави в контекста на партньорството за демокрация с страните на юг от Средиземно море. Това партньорство е от огромно значение, за да се подкрепи демократичния преход – тези страни. Не трябва да ги изоставяме. Друга важна точка в съвета ще бъде препоръката на комисията Хрватия да стане 28-та държава членка на Европейския съюз, да се надяваме от 1 юли 2013 година. Все още има много работа, но до края на месеца, надявам се, можем да приключим работата по последните глави. И накрая, няколко думи за Гърция. Държавите членки, надявам се, ще имат възможност да обсъдят на най-високо равнище е, ситуацията в Гърция, важна не само за Гърция, но за стабилността на еврозоната и Европейския съюз като цяло. Въпросът за Гърция е изключително важен и повдига важни въпроси, не само във връзка с финансовата стабилност, но и във връзка с социалните ангажименти и във връзка с политическата воля на Европейския съюз. Гласуването вчера в, Европе... в гръцкия парламент е, даде подкрепа на правителството при пакета реформи, договорен с Европейския съюз и Международния валутен фонд. Фискални мерки, приватизация и реформи необходими, за да може Гърция отново да стъпи по пътя към економическия растеж. Затова, защото е, трябва да сме ясни, няма альтернативен план, трябва да се действа. Много хора в Гърция преживяват тежки, тежки времена. Обръщам се към тях и им казвам, че ако правителството действително действа по този пакет, договорен с Европейския съюз и Международния валутен фонд, съм твърдо убеден, че ще вървим с Гърция ръка за ръка по пъти към економическото развитие. Фискалната консолидация е необходима, но растежът си е растеж. С едно евро едно евро отишло за изплащане на лихви по държавни заеми е още едно евро, от което са ощетени гръцките граждани. За това трябва да се насречи изплащането на дълга и економическия растеж. Гърците в момента се намират в трудно положение и на този етап националния консенсус е отрешаващо значение. Не трябва да се действа къс, късогледо, не трябва да се действа тесноградо. Гърция трябва да спечели доверието на партньорите си и на пазарите, за да може да проведе реформите. On Monday night I met with Prime Minister Papandreou понеделник се срещнах с пъп, ми, е, министр-председателя и обсъдихме стратегическото използване на европейските структурни фондове. Гърция има възможност да, е, да кандидатства за използване на много е, на големи суми от тези фондове и трябва да се увеличи нивото на освояване на предоставените средства в Гърция, за да се насърчи економическото развитие и заетостта. Това може да стане чрез програма за техническа помощ, насочена към економическия растеж и заетостта. И то по един спешен начин, защото в момента в Гърция положението е извънредно. Така че ще обсъдим с Европейския съвет какво може да се направи за Гърция. Можем да въведем това и на ниво комисия, но всички трябва да участват, особено в техническата страна на помагането. Правителството на Гърция е готово да действа бързо и трябва да се реагира положително и да се настоява за строго спазване на условията за необходимите реформи на тази страна. Плана за реформи на Гърция иска от гърците специална реакция и специални усилия. Но ние много добре си даваме сметка, че гърците правят жертви, но в крайна сметка светлината, светлината в края на тунела скоро ще се види. Има ограничения, да, но тези ограничения, тези съкръщения на бюджетите са необходими за економическото развитие. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на председателя Барозо. Сега от името на политическите групи започваме с господин Дол за 5 минути. Господин председател, уважаеми господин председател на комисията, госпожо председател на съвета, Енико Георги, съвсем накратко ще кажа няколко думи насочено към теб, към твоята работа по време на унгарското председателство. Искам да изтъкна големия ангажимент, който ти показа пред всички нас и да ти благодаря. Благодаря най-сърдечно. Аплодисментите не очудват никого. В политическата група ние също проявяваме положително отношение. А сега по темата. В нашите страни ще трябва да се даде отговор на много важни въпроси във връзка с еврото и с економиката като цяло. В някои страни, в частност Гърция, гражданите са обезпокоени, обезкуражени за себе си и за бъдещето на своите деца. Искам да използвам възможността и да отправя три послания към гърците. Първо, Европа е солидарна с вас. Ние правим всичко, което е възможно, за да ви помогнем да излезете от тази тежка ситуация. Ние сме солидарни и осъзнаваме нашата отговорност. Второто послание – Ситуацията, която Гърция преживява сега, е резултат на това, че страната в е, продължение на много години преди това не е живяла според стандарта си. И за това всички ние в Европа трябва да погледнем истината в очите. Освен това, Европа може да помогне на Гърция и на други страни в затруднения, само когато направим всичко по силите ни, когато Гърция направи всичко по силите си, за да се подобри економическото положение. Естествено, всичко това изисква дела, много дела, но е възможно. И сега искам да посоча Латвия. Преди няколко години тази страна беше на ръба на пропаста министър председателят Домбровски и неговото правителство проведоха смела политика, той беше преизбран от своя народ и по този начин беше постигнато економическо равновесие. При тази ситуация Естествено, може да се излезе на улицата, може да се протестира, е, може да се стъчкува. Е, това правят профсъюзите. Самият аз съм бил синдикалист, но трябва да се справим с ситуацията и за това е необходимо да създадем справедливост, справедливи условия. Е, във всички страни трябва да се осъзнае необходимостта от промени. Обаче тези промени трябва да бъдат положителни. Не трябва да се греши еврото, е, валутният съюз, Централната банка. Не те, ние трябва да излезем от кризата. Политиците сега са призовани да осъзнаят своята отговорност. Ние в Европа сме солидарни, още веднъж потвърждавам това. Ние трябва да намерим изхода от тази криза, но за това, разбира се, са ни необходими дълбоки реформи на стопанското управление. Монетарната част на економическия и валутния съюз и економическата му част не са достатъчни и днес ние плащаме цената за това. В НЕП ние пледирахме за законодателен пакет за общностния метод и искахме с това да избегнем това, което се случи преди а именно искахме нашите държави членки вече да не пренебрегват своята отговорност и трябва да се спазват правилата и да не се допускат изключения. Това искаме да гарантираме, както и да посочим, че трябва да се учим от миналото. Всеки в тази зала разбира думите ми и позволете ми да завърша с нещо положително. По отношение на добрите новини във връзка с бъдещото присъединяване на Харватия, като 28 член на Европейския съюз, искам да кажа, че харватският народ постигна много, правителството също, те проявиха смелост, гледаха напред и това е много важен пример за всички нас тук в Европа, които се борим с съмненията си. Солидарност, толерантност, вслушване в проблемите на другия, спазване на правата на човека и човешкото достоинство. Това са ценностите, които никога не са били толкова важни, отколкото сега в един все по-глобален свят. Аз съм убеден, че европейците желаят точно това, желаят тези ценности и желаят да превъзмогнат споровете. Надявам се, че държавните и правителствени ръководители ще отдадат приоритет точно на тази визия. Благодаря. Уважаеми колега Дол, давам думата сега на Мартин Шулц. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, рядко Европейският парламент е подготвил Европейски съвет в е, по-лоша криза от тази, в която се намираме сега. Не трябва да си правим иллюзии. Този Европейски съвет е исторически. Исторически защо? Защото от една страна той трябва да решава за бъдещето на Европейския съюз. В един е, немски вестник прочетох интересна мисъл тази седмица. Пазарите, се посочва там, нямат доверие в Европейския съюз, защото не е, допускат, че Европейският съюз може да реши проблемите. Хората в Европа, гражданите не вярват в Европейския съюз, защото те не вярват, че правителствата ще решат проблемите им. Намираме се в тежка криза. Намираме се в криза на доверие на европейския проект. Всеки е получавал и получава кризата, която заслужава. Нашите проблеми са известни на всички. Въпросът е дали ние искаме да ги решим или не. Дали искаме да ги решим с смелост или искаме да подходим към тях с колебание. Дали сме смели или страхливи. Ще кажа нещо, което може би ще прозвучи като най-непопулярното послание, което може да се чуе сега в Европа, но все пак ще го кажа, защото съм абсолютно убеден в правилността на тази мисъл. На нас не ни е необходимо по-малко Европа, необходима ни е повече Европа, необходима ни е повече смелост с европейски средства да овладеем кризата. Защо ни е необходима повече Европа? При този съвет, между другото, става дума за две неща. Първо, държавните и правителствени ръководители трябва да овладеят отново изкуството на държавническото действие правителствата и техните ръководители не трябва сами да решават съдбата на всички ни. В този свят има 43 концерна, чието балансова сума е по-голяма, отколкото е, бюджета на държавите членки от Европейския съюз. И е, шефовете на тези големи концерни имат точно толкова власт, колкото да речеме полският министр-председател. И това са хората, които решават съдбата ни. Друг е въпросът дали се дискутира по това, че точно преди един съвет на Екофин, точно преди е, провеждане на Европейски съвет, една, две или три рейтингови агенции свалят рейтинга на това, което се предлага като решение на проблемите. И всъщност това са лицата, които са е, носители на истинската економическа мощ в Европа. Кой обаче им плаща? Кой стои за тях? Кой им плаща за извършването на рейтинговата класация? те всъщност получават средствата си от определени заинтересовани лица. Правителствените ръководители трябва да проявят смелост и да защитават суверенитета на държавата и на демократичните й действия. А това могат да направят само когато са единни. Това могат да направят когато са сплотени Европа сега обединява 7,8% от световното население. През 2050 година тук може би ще живеят само 4% от световното население. И хората ще се насочат не само към Европа, развиващите се економики в този свят няма да чакат Европа да се разпадне на отделните си части от голямата Германия до най-малките и части, като си мислят, че всеки сам ще оцелее. Това е риториката на ренационализация, която някои политици използват в своите страни. Ние обаче можем да се справим в екологическо, финансово, политическо, економическо отношение с световната конкуренция, когато се обединим, когато проявим обща воля, да се превърнем в най-силната економика в света, защото това може да бъде Европа, ако е сплотена и ако е солидарна. Солидарност означава споделяне. Силните могат да повдигнат по-тежък товар от слабите. За нас това не означава финансов данък, а данък върху финансовите транзакции. Когато отида в супермаркета и купя опаковка прясно мляко плащам ДДС, а когато купувам финансови продукти не заплащам никакъв данък. Това не е правилно и затова ни е необходим този данък върху финансовите а, транзакции. Всички тези неща са известни. Ние ги знаем. Или ще успеем да спасим Европа чрез единство, а не чрез настройване на една нация срещу друга и чувствата на хората помежду им или Европейското обединение се намира в пряка опасност. Ако обаче Европейският съюз се провали като транснационален проект и ако не оцелее, тогава, дами и господа, ще се срути нещо повече от един политически съюз. Ще изкочат демоните на 20 век, и ще завладеят отново този континент. Защитата на Европа е повече от, европейската, от защита на европейската економика. Това е защита на европейската идея. Благодаря.